вълнуваме и откликваме на тяхната загриженост. Това са, бяха съобщенията на председателя. Сега минаваме към проект от дневния ред, който бе прият от председателския съвет на 22 септември 2011 съгласно член 137 от правилника. Няма възражения, няма и изменения и промени в дневния ред. Няма и предложения за изменения на дневния ред. Е, в такъв случай дневния ред е при, се счита за прият и можем да минем към